Уважаеми колеги, първо искам да направя едно съобщение. пред откриването на заседанието в понеделник беше е, оповестено решение за преговори между комисиите. Те могат да го направят, тъй като това се приема. Доклад за звивка. Е, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички?